Bitte doch alle Kolleginnen und Kollegen und die Gäste, die Plätze einzunehmen. Ще помоля всички колеги и гостите ни да вземат местата си. За раздаден ви е дневния ред. Езиковият режим за днешното заседание изключва малтийски и естонски, но затова пък имаме хрватски в допълнение към обичайните е, езици. Общински политици от е, Штезвих Холштайн, които работят по е, темите, свързани с околната среда, с енергетиката, с транспорта. Приветствам колегите. И колегата Парнюе, е поканил група от е, инженери в областта на е, минната промишленост. Много интересна и полезна професия. Поздравявам и тях. Осем сътрудници на Националното събрание на Сенегал също са сред нас. Сърдечно добре дошли. И така, сега започваме с точка четвърта. Имаме около половин час за дискусията. Става дума за установяване на система на общността за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали. Докладчик по становището е Романа Йордан. Давам думата на госпожа Йордан, която ще ни въведе в темата. Благодаря, господин. Благодаря, господин председател. Става дума за документ, който се предлага от Европейската комисия във връзка с въвеждането на една единна система на общността за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали. Превозвачите на радиоактивни материали се нуждаят от едно първоначално разрешение в националните държави. Поне така е съгласно действащата система в момента, като сега вече се въвежда и една единна система за регистрация на превозвачи. Приветствам това предложение на комисията, тъй като то ще опрости работата във връзка с регистрацията на превозвачи на радиоактивни материали и ще ни освободи от доста от е, излишните административни ангажименти. Ако е, наложим една единна система за е, регистриране, за сертифициране, която автоматично да е, въжи за всички държави членки, ще трябва естествено да имаме и общи критерии – по които да извършваме тази регистрация. И аз предлагам в допълнение към предложеното от комисията някои общи критерии за всички държави членки. Така че е, гражданите да нямат е, никакви съмнения относно е, функциониране, функционирането на новата система. ако превозвачите не е, изпълняват изискванията, е, в такъв случай трябва е, да е, въвеждаме много по-стриктни действия за е, налагане на е, общоприетите критерии. Е, предлагам е, тези е, действия да бъдат по-силни, отколкото предлаганото от комисията. Е, е, в случаите на е, нарушения, на неизпълнение на общите изисквания, не само е, конкретно засегнатите държави членки да бъдат информирани и техните компетентни органи, но всички държави членки. Това също е включено в моето предложение. В самата процедура по издаване на разрешенията са възможни е, грешки така че възможни са и грешки по, е, от страна на превозвачите, т.е. Е, неизпълнение на изискванията към тях, но възможни са и грешки в самата процедура по издаване на разрешенията. И е, за това смятам, че ние би трябвало да бъдем много е, бдителни в това отношение и е, да наложим е, съответните действия и в случаите на установена грешка по издаване на разрешение. Така че гражданите да се доверяват на новата регистрация. Не бива, естествено, е, да осложняваме прекалено много националните процедури. Не бива е, обаче и е, да е, допускаме изключения по отношение на сроковете. Сроковете би трябвало да се спазват от всички и това е една задължителна основа за доброто функциониране на системата. Три години след влизането в действие на новата правна уредба, комисията би трябвало да ни информира за първи път, а след това на всеки пет години. Това е една кратка информация в началото от мен. Благодаря. Нека да чуем докладчиците в сянка. Крис Дейвис ще замести колегата Тони Мандърс. А, а Линда пък ще замести Павел Бок. Да, Линда Макеван. Господин Бок, ми даде едно изявление, което ме помоли е, да представя в неговото отсъствие. Той е болен. Е, той иска да благодари на докладчик докладчицата за предложението и очакват по-нататъчни обсъждания. За щастие днес не сме имали катастрофи е, и инциденти с, транспортирането на радиоактивни материали, но ние бихме искали да остане така, да се запази безопасността. Стандартите за безопасност е, трябва да бъдат включени в, законодателството и трябва да се използват най-високи стандарти, за да се сведе до минимум риск от аварии, особено когато става дума за превозване на радиоактивни материали. Това е основен приоритет интернет. Също така широката общественост трябва да бъде защитена от последиците на ионизиращото лъчение. Нашия докладчик в Сянка смята, че всяка държава в Сянка трябва да има възможност да спре пренасянето на радиоактивни материали по причини на безопасност. Предложението се отнася за всички превозвачи на радиоактивни материали от трети страни в Европейския съюз и обратно от Европейския съюз към трети страни, но само сухопътен транспорт. Но какво а, да кажем, кой ще контролира превозвачи по въздуха или по море? Той а, добавя също така, че е необходимо отговорна стратегия за изхвърляне на радиоактивните отпадъците колегата благодари на докладчика и а, очаква Крис Дейвис. Благодаря. Той Мандърс ми даде изявлението, което а, той иска да прочета от негово име. Не искам да отнемам времето на комисията. Колегата приветства решението на комисията за регистриране на превозвачите, което предполага добра защита срещу рисковете и също така приветства в доклада на госпожа Йордан а, предложението за засилване на мерките за да се гарантира, че ако един превозвач не спазва изискванията, компетентните органи на съответната държава ще прекрати превозването на радиоактивни материали и ще се хармонизират критериите. Допълнително допълнително предложение се прави за допълнение и изменение във връзка с преразглеждането на регистрирането на превозвачите, ако не се контролират ефективно рисковете за здравето и също така колегата а, хвали а, докладчика. Мишел Ривази, благодаря господин председател, благодаря също така на докладчика за предложенията и аз мисля, че проблемът е много по-голям сравнение с, с това, което се предлага с този фиш за регистриране на превозвачите. Трябва да бъдем много внимателни за превенцията на рисковете имаше е, случи се дерейлиране на вагони, транспортиращи радиоактивни вещества. И проблема е дали трябва да има а, хармонизация и на изискванията за контейнерите, превозващи такива материали. Също така трябва да бъдем много а, внимателни и бдителни при а, спирането на подобни вагони в гарите и а, Например, тези а, радиоактивни вагони, вагони пренасящи радиоактивни материали, а, бяха спрени непосредствено пред чаканията на грамата. Също така за а, прозрачността на информацията. Превозвачите трябва да имат всички данни за а, прехва, пренасените радиоактивни материали, защо защото има разлика в радиоактивността на различните материали. Сега по сигурността не се говори много за това, но какво може да се направи? Може ли да спрем превозвач, който пренася радиоактивни материали? Как може да проверим дали някой терорист не ги превозва. И на трето място контрола. Много е важно да се е, установи контрол върху преводачите и е, радио, е, радиационното замърсяване. Кой може да гарантира, че няма радиационно замърсяване? И на последно място, кой отговаря в случая на авария? Е, съответните органи или е, превозвачите. Всичко това трябва да бъде включено в рамките на този регламент. Председателя, благодаря. Нека да има съвсем точен регламент. Сега е, вече давам думата на ораторите. Е, Яна Кодакис, госпожа Яна Кодакис, има думата. Благодаря. Нашата група подкрепя становището на докладчика. Мисля, че е балансиран доклада в този смисъл, че създава опроздена система за издаване на разрешения, това би било добре за предприятията във всички държави членки. Същевременно докладът настоява държавите членки да запазят контрола си върху случаите на неспазване на изискванията и възможността незабавно да спрат превоза. Имам известно безпокойство по една точка, за която бих попитала следното. В правната служба на съвета се подготви становище за правното основание. Тук е посочено, че правното основание е в член 31 и член 32 и те от договора за Евратом това са текстовете, които се отнасят до безопасността, но тук а, говорим и за регистрация, т.е. за търговско право. Правилно ли е определено правното основание? Благодаря. Фелисите. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря е, и да, пред, да похваля докладчика госпожа Йордан за много балансирания доклад е, за прехвърлянето на пренасенето на радиоактивни материали. Когато говорим за критериите за общата безопасност е, и компетенцията на Европа, атом, не би трябвало да имаме противоречие. Това, което ме тревожи, е прехвърлянето на компетенции по изпълнението на Европейската комисия. Има известни изменения. Това са измененията 3, 10 и 12, които провокират известни съмнения. Има законодателни текстове, директивата на Евратом 9629 и 2008 68 и тези изменения ми се струват доста твърди и а, те а, предвиждат голяма зависимост от регулатора. Също така трябва да се засилят възможностите на държавите членки, които получават помощ, да получат повече компетенции. Също така трябва да а, има възможност да се спре веднага а, превозването на подобни материали, ако е необходимо. Според мен изменение 7 ми се струва излишно, прехвърлянето на компетентности, които се дават на комисията малко ме тревожат. Аз имам известни изменения по това изменение, но с изключение на това доклада е много балансиран. Благодаря. Рихард Себер, благодаря господин председател. Ще напомня за това, че естествено ние сме за това да наложим едни общи стандарти за безопасност, но в никакъв случай ние бива да слизаме по-долу от действащите към момента стандарти. Трябва да ги е, подобрим е, с мярка. И също времено по отношение на е, енергийните е, ресурси и енергоносителите, знаем, че е, една голяма част от държавите членки не са съгласни с е, атомната енергия. Точно в момента има отново големи проблеми с транспортите на радиоактивни материали, кастор, така че държавите членки има, са създали вече една нагласа, поне сред гражданите, които се обявяват срещу материали от атомните енергии и отпадъци, които имат очевидно радиоактивно излъчване. Би трябвало по-широко да разглеждаме принципа на субсидиарност. Още повече, че, както ви казах, голяма част от държавите членки отхвърлят вече ядрената енергия е, трябва да се гарантират е, обаче е, възможностите за безопасност, съответните инсталации, съответното оборудване, което е свързано и с изискванията към превозвачите на радиоактивни материали. Що се отнася до е, Европейския съюз и опитите да се хармонизират нещата, при положение, че има разлики в отношението към атомната енергия, е, според мен ще създадат проблеми. Благодаря на Рихард Зебър. Трябва да ви напомня, че е, сме предвидели гласуване, така че не можем прекалено много да разширяваме дискусията. Давам думата на комисията в момента. Благодаря ви. Е, благодаря много и на докладчика, и на докладчиците в Сянка за тяхната работа. Е, има и е, междувременно вече по отношение на 31 и 32 член становище на правната служба. Ние бихме желали да засилим стандартите и изискванията във връзка с основните е, стандарти в това отношение, които до този момент въжаха за държавите членки. Е, в момента обаче е, все още проучваме правното становище и след това ще обсъдим нещата и с съвета. Нека да ви кажа, че първоначално решихме, че трябва да изключим контейнерите от предложението и същевременно времено. Е, преобладаващата част от е, транспортите, е, за които става дума, от превозите, за които става дума, са вече обхванати от действащото към момента законодателство. Една голяма част от материалите, естествено, са свързани и с медицинското обслужване, което би трябвало да се оказва в случаите на аварии. Докладчика. Аз нямам какво да добавя към вече казаното. И аз не съм съвсем сигурна в правните основания. Продължавам да проучвам въпроса. Докладчиците в Сянка също работиха усилено, за да намерим общо становище по нормите. Тук Става дума за превоз на радиоактивни е, материали, но не е, за е, превоз на отработено гориво от АЕЦ само и единствено. Всички страни, които имат атомни електроцентрали, имат и превоз на радиоактивни материали. Дори Австрия има изследователски център, в който също се ползват радиоактивни материали. Държавите членки поради това са натрупали огромен опит и е, е ясно, че са необходими общи стандарти. Още веднъж искам да подчертая, че според мен няма никаква възможност да имаме обща система без общи стандарти. В противен случай ще има недоверие, неяснота и положението ще се влуши в сравнение с сегашното. Силно се надявам, че държавите членки ще запазят своите правомощия и техните регулаторни органи ще могат да гарантират правилното прилагане на законодателството. Що се отнася до отговорността за работата с радиоактивните материали при превоз, очевидно това е отговорност на превозвачите – така и при други рискови технологии. Благодаря. На 11 април изтича срока за внасяне на е, измененията. След това на 6 май ще ги обсъдим тук в е, комисията. На 29 май окончателно гласуване в е, парламентарната комисия през септември досието ще влезе в пленарната зала. В този смисъл е, можем да е, работим без да сме, чувстваме притиснати от е, времето. Още веднъж казвам, че тук сред нас са общински политици от Шлезвих-Холштайн, една федерална провинция в моята страна, която се намира между две морета. Преминаваме към гласуването. По точка 5 Петър Лиза ще ни информира за състоянието на нещата във връзка с преговорите. Благодаря, господин председател. Преговорите се водят много добре. Докладчикът е Матю Грош от Комисията по транспорта. Сложни е, са преговорите, тъй като първоначално съветът реши да отхвърли абсолютно всичко, което ние предлагаме ние във всеки случай настояваме за едно изясняване във връзка с е, международните е, процеси, най-вече е, това, че се изчаква през септември едно съществено решение на ИКАО, което ще определи до голяма степен и нашата позиция и което надяваме се ще отчете е, и е, потребностите и интересите на европейската индустрия. Така че всичко това Надявам се, е, ще ни позволи, след като изчакаме маничко, да включим и въздухоплаването в Европа в търговията с емисии. Хубаво би било да не чакаме прекалено дълго след септември, е, а сега през 30 е, април ще гласуваме в е, комисията, водещата комисия. След това досието ще влезе в пленарна зала и надявам се от тук нататък ще продължим. Благодаря много на Петър Лизе, казва председателят. Това бе наистина една много важна задача, която бе свършена добре предлагам ви да гласуваме електронно по тази точка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 49 гласа за, 8 против, няма въздържали се. Поздравявам много сърдечно Петър Лиса. А сега преминаваме към доклада Шлитър. И тук става дума за рециклирането на кораби в бъдеще. Ще гласуваме малко по-дългичко тук по тази точка. Има 8 компромиса, които са договорени вече. Започваме веднага с компромис 2, моля ви да дадете знак, ако подкрепяте компромиса. Има ли въздържали се? Против няма. Компромис 6, кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Можем да продължим с компромис С7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. С1. За, против, въздържали се, приема се. Сега ще прескочим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 против, въздържали се, приема се. 152 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ако правилно разбирам е, сигналите, искате проверка по 152. Не, е, тогава 153 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се. Резултатът не е ясен. Моля ви за електронна проверка на изменение 26. Край на гласуването. Приема се. 158 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 160. С устното изменение към него за. Против. Въздържали се. Проверка по Изменение 160 с устното изменение. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Съвсем ясно се отхвърля. Сега 160 без устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 27 за? Против? въздържали се, отхвърля се. 28 за, против, въздържали се, приема се. 29 до 32 амблок. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 161 за. Против? Въздържали се, отхвърля се. 162, първа част, кой е за? Против? Отхвърля се. Втора част. Отпада ли? Не. Чувам, че някой казва не, не, не. Гласуваме втора част по 162 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. И сега ще трябва да попрехвърлите една-две страници. 145. Е, е, кой е за, против, въздържали се? А, извинете, 45. Е, кой е за? Изменение 45. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 182. За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 против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се 52 за, против, въздържали се, приема се. Проверка по изменение 52. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Е, гласувахме го. Какво да направим? Видяхте резултата. А, край на гласуването. дори да имате някакви възражения, е, приключихме. Режима на гласуване приключи. Сетси я в einen anderen Platz und а, седнете, моля, на местата си, ще повторим. Ако не работи апаратът за гласуване, ще направим още веднъж електронна проверка по изменение 52. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 31 на 31. Просто трябва да смажем малко апаратчетата, че да работят по-бързичко. 191 изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. Сега 53 за, против, въздържали се, Проверка по 53. Е, искате проверка, правим проверка. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Ясно. Е, отхвърля се 53-то изменение. Така се отхвърли. Сега 194 трябва да се гласува за, против, въздържали се, приема се. 195 за, против. Резултатът не е ясен. Така. Проверка по 195. Гласувайте с електронни карти. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се.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 и 3. Кой е за? Против? Въздър... Въздържали се, отхвърля се. 204. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 56. За. Против? Въздържали се. Приема се. 205. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 206. 57 за. Против. Въздържали се. Приема се. 206. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 58. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 59 за. Против. Въздържали се. Приема се. 207 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60 за. Против. Въздържали се. Само 10 души гласуваха. Много ви моля да направим проверка. Електронни кари. Край на електронното гласуване голямо мнозинство за. Приема се. 61 за, против, въздържали се, приема се. 208, кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 65 и пето изменение е за, против, въздържали се, приема се. 209 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, приема се. 201 отпада също. 202 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 67. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 68 изменение е наред. Кой е за? Против? Въздържани се. Приема се. 69. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 5. Щом така желаете, ще направим проверка. По 69. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Ясен резултат. 69 се приема. Компромис С5. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 217. Кой е за? Против? Въздържали се? Резултатът не е много ясен.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 въздържали се, приема се. 76 са. 222 искате електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. <clears throat> Приема се. 76. Трябва да попитам сега господин Шнейхарт, гласувал ли е, да повторим ли и така. Изменение 76, кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 77 за? Против? Въздържали се? Приема се. 78 за? Против? Въздържали се? Приема се. 223 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Извинете. Ще направим проверка по изменение 223. Гласувахте ли всички? Край. Много ясен резултат. Трябва да се извина. Приема се. 226. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 227 за. Против? Въздържали се. Приема се. 224 за против, въздържали се, приема се. 225 за, против, въздържали се, приема се. 228 за, против, въздържали се, приема се. 229 за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, приема се. 80 за, против, въздържали се. Не е ясно да направим проверка. Край на гласуването с голямо мнозинство се приема. 81 за, против, въздържали се, приема се. 232. Проверка по 81 изменение. Abgestimmt. е... Край на гласуването. Приема се. 232 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 85 за, против,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 92. Първа част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Ще направим проверка с електронни карти по втората част на 92-ро изменение. Моля, гласувайте край на гласуването. Отхвърля се. 234 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 235 за. Не, всъщност е, приехме първата част на 92, затова скачаме направо на 94. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 236 за. Против? Въздържали се, приема се. Амблок, гласуваме от 95 до 98. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 238. А, не, извинете, 237 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, приема се. 239 за, против, въздържали се, приема се. 240 за. Проверка по 239. Моля, гласувайте с електронни карти. Готови ли сте? Край на гласуването. Един колега е, все още не е гласувал и така 33 гласа за, 28 против, приема се. 240 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 102. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 103. За, против, въздържали се. Приема се. 104. За, против, въздържали се. Приема се. С8. Е, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Сега ще преминем направо към 114. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се, приема се. 117, втора част. Кой е за? Против, въздържали се. Резултатът не е ясен, затова ще направим проверка. Моля, по втора част на 117. Гласувахте ли всички? Всички ли гласуваха? Изменение 117, втора част. Повтарям отново, гласувахте ли всички? Един колега все още не е гласувал, но ние приключваме, не можем да чакаме. Край на гласуването. И така отхвърля се. 252. Кой е за? Двама са за. Кои са против? Да, отхвърля се. Няма въздържали се. 118. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се.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 въздържали се, приема се. А сега точките от преембила 124 за, против, въздържали се, отхвърля се. Две. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 126. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 3. За, против, въздържали се, отхвърля се. 127 изменения за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 128 първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Извинете, пето изменение, да. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 130 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Седмо изменение. За? Против? Въздържали се? Приема се. 131 първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 135-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десето изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 138. кой е за? Против. Въздържали се. Приема се.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 въздържали се, приема се. 142 изменение за, против, въздържали се, приема се. Първото е окончателно гласуване с електронни карти. Извинете, сбърках копчетата. Сега вече можете да гласувате. Двама колеги все още не са гласували. Сега вече всички са гласували. 59 гласа за, 3 против, няма въздържали се. Сега второто е, крайно гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. 60 гласа за, 2 гласа против. Приема се. Приветствие са Карл Штитър. И сега ще ви попитам, искате ли да започнете с преговори при първо четене? Компромисите бяха приети, другите промени не бяха много важни. Аз много се надявам, че ще можем да започнем преговорите. Моля, не напускайте залата. Причината, при която смятам, че това е важно, е, че в 2015 година ще бъдат ам, бракувани много кораби. Ако започнем преговорите, ще може да не загубим а, а, бракувани кораби. Може би ще бъде е, много добре да започнем колкото е възможно по-скоро да работим по този въпрос. Променихме предложението на комисията, но понеже първоначалната версия не може да действа, ако приложим този текст на време, ще може предвидените за бракуване кораби да бъдат по-добре рециклирани. Се надявам, че ще получим мандат от комисията. Благодаря. С цялото ми уважение към господин Шлютер не съм съгласен когато получихме това предложение на комисията, то беше съвсем различно. Ние много го променихме, защото това, което получихме беше прилагането на Хонг-Хонгската конвенция. Сега създадохме финансов инструмент, с който според нас е важен за гарантирането на целите на конвенцията. Интересен факт е, Господин Фелнер, е, е, ние сме в е, процес на гласуване, така че не можем да провеждаме дискусия. Само по правилника, ако имате, по процедурата, ако имате забележки, можете да се изказвате. Крис Дейвис по правилника, по процедура. Само да попитам докладчика и ирландското председателство, каква е тяхната реакция? Искат ли те да се водят преговори? Не сме задължени днес да гласуваме. Ако обаче не гласуваме днес, е, е, колегата е, Карл Шлитър ще се нуждае от две трети от гласовете. Така че, господин Шлитър, желаете ли днес да гласуваме или не? бих желала да направя това. Крис, аз в тясно сътрудничество с Ирландското председателство по време на обсъжданията в парламент и те много ни помогнаха. Добре, сега ще гласуваме. Нека а, да ви съобща обаче преди това, че днес след обед имаме среща с представители на националните парламенти. А, хора, които се занимават с екологичната политика. Ако нямате намерение да идвате, но дори и да имате намерение да идвате, вземете всичко, всички ваши материали и папки, защото залата ще бъде променена. И се надявам да ви видя и след обед. Сега ще гласуваме по мандата. Необходимо ни е квалифицирано мнозинство. Много ви моля, гласувайте с електронни карти. Гласуваха ли всички? Гласуваха ли всички? Двама колеги още не са гласували. Край на гласуването. Двама от нас не са гласували, но всеки може да вземе решение за себе си. В този смисъл е, няма е, решение в полза на мандата за преговори. Така че не можете да започнете преговори, колега е, Шлитър, но е, независимо от всичко, ви поздравявам с приемането на, вашето, е, на вашия доклад. Преминаваме към следващата точка. Ja, meine Damen und Herren, wir fahren dann weiter. Госпожи и господа, продължаваме с дневния ред и сега преминаваме към точка седма. Здравословни проблеми, свързани с противозачатъчни таблетки от трето и четвърто поколение във Франция. Има представители и на Агенцията за лекарствени средства, госпожа Вейн и господин Бутон. Има представител и на комисията, естествено. Ще дам думата първо на господин Бутра, а след това ще чуем и госпожа Вейн. И така, имате думата. Ето. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря първо на комисията за възможността да дам актуализирани данни за сегашното състояние на Европейската агенция по лекарствата за трето и четвърто поколение противозачатъчни таблетки. Първо, като встъпление, е, съчетани, комбинираните хормонални контакти контрацептиви, които съдържат естроген и прогестаген, от много години знаят, че са свързани с, с повишен риск от тромбоемболии. Също така трябва да кажем, че повишените познания за ползите и рисковете се увеличи и а, с натрупването на доказателства регуляторните органи а, стигнаха до заключението, че е необходимо да се вземат мерки чрез подобряване на информацията за продукта. Председателя на ПРАК, това е комисия патента за фармакодителност ни предупрекувате и ползите на комбинираните контрацептиви и също така ще заключа с актуализиране на сегашните, сегашното състояние на а, тези противозачатъчни средства. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на членовете на на комисията. Искам да изложа познанията, натрупани сега за хормонните контрацептиви. Искам да кажа съвсем накратко за Дайян. Също така оценката на данните от страна на регулаторите, актуализираните рискове и а, а, съществуващите мерки за намаляване на рисковете. Комбинираните хормонови, хормонални контрацептиви имат редица палси при а, дисменорея, а, ендометриоза и а, други а, заболявания. Също така се намалява риск от а, колоректален а, рак а, и също така а, няма а, дългосрочен а, неблагоприятен ефект върху дългосрочната смъртност а, с много по-ниска смъртност. Както беше казано току-що от господин Вотиян, комбинираните хормонални контрацептиви имат риск от повишена тромбоемболия ефекта на допълнителния риск също така е много малък, така че от 10 000 жени, които са подложени на това лечение, само едно а, само на учените от първо поколение а, са застрашени от тромбоемболия. При второто поколение а, се увеличава до 2. А, сега а, се увеличава, а, при трето поколение се увеличава два пъти в сравнение с второ поколение от 10 000 две или до 4 жени ще а, са застрашени от тромбоембалия. А, също така, рисковете са много по-малко. Сега да говорим за Даян, прогестогеновия компонент на Даян има ползи с, с увеличаване на а, ефекта върху акне и алопеция. Много често а, то се предписва за лекуване на акне и понеже той е потиска овулацията, също така има контрацептивен ефект, но не е разрешено за подобна употреба. А, също така е а, нас насочено а, вниманието към информацията, както за предписващите този медикамент и как регулаторната система реагира на новите данни за риск от тромбо емболия. Комитета ПРАК ще разгледа всички данни, които могат да доведат ползите до, до преразглеждане на ползите и рискове и ще предприема действия за свеждането на минимум на тези рискове. Сега искам да очертая регулаторните жалони, така да се каже. В 2004 година имаше ясни препоръки на базата на метаанализа и а, оценката на ползите и риска на трето поколение контрацептиви. В 2009 година беше публикувано ново проучване. В 2011 година бяха направени допълнителни епидемиологични рискове, по-специално за тромбоемболизма и също така Евро... Комитета за лекарствени средства за хуманитарната медицина оцени рисковете във второ и трето поколение контрацептиви в 2011 година. Се получиха допълнителни данни а, от Дания от 2012 година има допълнителни публикации, а, с, свързани с, а, неоралните кормо а, контрацептиви. Регулаторната система обаче не само реагираше на проблемите, тя поемаше инициатива да събира повече информация, раз събрана от ЕМА, от Прак и от проучвания в Холандия, в Италия и а, а, Великобритания, Франция и Германия. Цялата тази информация е включена в системата за преразглеждане. Какви са регулаторните мерки за а, намаляване на риска от ромбоемболиите? те а, са свързани с ясна изчерпателна информация в листовките в, за пациентите, в кратката характеристика на медицинските изделия и пациента и листовката за информиране на пациента също така бяха проучвани, за да се а, прецени дали те са изчерпателни, разбираеми и ясни. До сегашния доклад баланса между паузите и рисковете се счита за благоприятен, особено за третото и за четвъртото поколение. Разбира се, ще се следи риска с всички допълнителни данни, които се появяват, широка информация се предоставя в характеристиката на лекарствения продукт. Също така ще се включат всички налични данни, включително данни проактивно генерирани от Европейската агенция по лекарствата и констатациите ще бъдат оповестени. Сега ще дам думата на господин Ватин Матион. Благодаря и в заключение. Искам да ви информирам за а, прегледа. Имаме а, няколко успоредни прегледа. Първото а, на комбинираните хормонални противозачатъчни средства започна на 5 февруари тази година по искане на Френската агенция в връзка с една поредица средства. Франция е на мнение, че при първо поколение имаме отрицателен резултат и за това трябва да се направи преглед на втори кръг, за да се прецени дали ще се рамбурсират тези лекарства. През април трябва да е готов прегледа. Комитетът по системата фармакодителност за оценка на риска прецени, че трябва да се разшири тази, този преглед, въпреки че беше направено запитване само по конкретен продукт. Бяха поставени въпроси на всички производители и очакваме от фармацевтичните компании отговорите ще се е, събере е, цялата налична информация и ще се прецени. Е, Европейската агенция по лекарствата ще стъпи не само на информацията, която ще получи от фармацевтичните производители, но и на допълнителна информация. Резултатите ще бъдат от пет изследвания на поправям се казва оратора две изследвания които ще обхванат почти половината от европейското е, население. По такъв начин ще имаме е, съществена допълнителна информация, която да преценим. Освен това, в момента правим преглед на нашата база е, данни извършваме анализи. Базата данни съдържа Е, информация за 3 е, милиона и 900 хиляди е, лекарствени средства, включително комбинираните хормонални контрацептиви. Правим изследване е, и преглед на публикуваната литература по темата. Поискали сме информация от 220 е, партньори – в рамките на европейската инициатива на структурите в фармакобдителността и епидемиологията. Това са структурите, които провеждат изследвания. Към тях сме изпратили запитвания дали разполагат с констатации и данни от научни изследвания. Предвиждаме обсъжданията в комитета ПРАК да приключат през август тази година ще направим и заседание на експертната група, за да може да даде експертното си становище, тъй като това е процедурата на комитета ПРАК, който се прилага към разрешени лекарствени средства, ние трябва да се консултираме и с Комитета за лекарствата в хуманната медицина. И а, по такъв начин ще приключим а, процедурата си до септември а, тази година. А, Даян а, е лекарственото средство, по което имаме отделна процедура, започната по искане на Франция през февруари. Франция иска да се спре продажбата на пазара на Даян до края на тази година. Франция смята, е, че е извършено изследване е, при лечението на акне с е, този е, препарат. Има опасност от злоупотреба, е, защото той се изписва е, за акне, но се използва и като противозачатъчно средство и има опасност от тромбоемболии. Доста обаче разнопосочни са резултатите. В някои случаи Даян се обозначава не като като препарат за акне само, но и като противозачатъчно средство. Разполагаме само с 60 дена за прегледа. Очакваме констатацията на комитета ПРАК и след неговото заседание ще се обърнем към Комитета за взаимно признаване на децентрализираните продукти, защото в момента нямаме централизирано разрешение по продукта, за който е отправено запитването експертната група ще проведе своето заседание на 26 април. Що се отнася до запитването за комбинираните хормонални контрацептиви, Даян също се включва в този по-общ преглед. Новото в този случай е че и широката общественост има достъп. Всеки, който иска да се включи може е, да участва и предоставените сведения ще бъдат взети предвид е, в общата процедура. И, и към момента продължаваме да получаваме такива сведения. С това искам да приключа своето изказване по процедурата. Благодаря. Е, Благодаря много господин Бутън, госпожо Рейн. Много интересни са изследванията, за които ни информирахте. Ние ще проследим тази тема. Сега ще дам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Вие вече чухте е, доста е, неща във връзка с процеса на оценка на основата на научни изследвания. Важно е да бъдем сигурни, че прегледът в съответствие с европейското законодателство ще съответства на всички е, условия във връзка с е, прегледите, които сме е, и проверките за фармакологична бдителност. Господин Витио вече го спомена. Надяваме се, че оценките, за които стана дума, в скоро време ще бъдат завършени и ще е, можем да предложим мерки за е, всички европейски държави. Изключително важно е, естествено, е, след като приключи процесът на проверка и на оценка на тези препарати, да подготвим вече и съответните мерки, но на базата на научните изследвания. Ще подчертая още нещо. Важно е в този контекст да обърнем внимание на а, верификацията на а, медицинските продукти а, и на а, компетенциите в това отношение. А, национални са компетенциите, а, има национални компетентни органи, които отговарят а, за. А, проверката и за е, оценката на е, съответните е, лекарства и те би трябвало да се съобразяват естествено с националното и с европейското законодателство в тази област. ЕМА би могла да изиграе съществена роля е, и в процеса на е, прегледа и оценката, която осъществяваме в момента. Френските компетентни органи е, взеха решение за спирането на Дайан 35 за няколко месеца ние ще използваме и е, времето за спиране на е, и за изтегляне от търговската мрежа на препарата DN35, за да продължим интензивно с оценката и да вземем мерки за всички европейски държави. Два са процесите, всъщност, които трябва да проследим, но в крайна сметка от една страна става дума за процедурата в Комитета за медицински продукти за употреба, за хуманна употреба и процеса в рамките на прак. Всичко това ще приключи с като ние подготвим мерките на европейско равнище на базата на двата процеса, които следим много отблизо. И се надяваме, че ще има хармонизация. Благодаря, казва председателят. Госпожа Клас. И така, ние чухме сега мнението на учените, чухме мнението на политиците и можем да започнем с дебатите. Седем са изказванията, които съм е, си отбелязала. Първо е, Линда Макеван, Франсуа Гростето. Линда Макеван, питаше. Исках да предложа Франсуаз Гростет да бъде първа, защото а, всъщност тя ще каже защо се направи това, тъй като знам, че Франсуаз е, е запозната. Добре, тогава, Франсуаз, имаш думата. Да, благодаря. Ще се опитам да обясня съвсем а, бързо. Има една мярка, която е предназначена да се прекрати временно използването на противозачатъчно хапче поради откриването на някои инциденти. Но аз искам да кажа, че винаги сме знаели от десетилетия, още от началото на съществуването на тези орални медикаменти, че има рискове от тромбоемболия. И тогава, когато а, изведнъж а, се реагира емоционално, това е много опасно, защото във Франция има 2,5 милиона жени, които използват хапчетата трето и четвърто поколение. И във Франция също така изведнъж се създава една паника сред тези а, жени, а, които започват да се питат дали да престана да взема моралните контрацептиви, а, е, на което им се казва, че не би трябвало да се прекратява лечение без лекарски надзор. И днес се знае, че ползата от тези орални контрацептиви е много по-голяма, отколкото рисковете, като същевременно се знае, че, да кажем, една нежелана бременност може да има много по-тежки и драматични последици за жените. И за това искам да поставя а, контекста а, по друг начин. А, и а, искам да кажа, че естествено Ема а, трябва да даде отговор в много кратък срок на някои зададени въпроси. Аз имах възможност, заедно с няколко тук присъстващи колеги, да отида в Лондон и да говоря по този въпрос с различни експерти на агенцията, Европейската агенция по лекарствата. Искам да кажа, че отчитайки това, а, тази паника, която се създава, необходимо е да се даде бърз отговор. Оралните контрацептиви са лекарства. Онези, които пред, го предписват, знаят още съвсем от началото какви са рисковете и трябва да оценят за всеки конкретен случай, тогава когато а, пред тях е дошла някаква жена, млада или не толкова млада, дали да предпишат а, а, орален контрацептит, за да видят, а, например, дали пациентката е по-изложена на риск, защото има някакви наследствени фактори в семейството, дали тази жена пуши и има някакви допълнителни рискове. Много е важно че тогава, когато, да кажем, жената пуши, това е противопоказание за предписването на подобни орални а, е, контрацептиви. А, е, нека да не сме емоционални. Трябва да познаваме, разбира се, информацията, която ни предоставяха хората от а, е, трибуната. Естествено, трябва да приложим текст текстовете на а, прак, но същевременно искам да кажа, че отговорността на предписващите медикамента е огромна. Не бива да се фиксираме, трябва да спрем това чувство на несигурност сред много жени във Франция и в други държави членки, защото това е много важно. Дали предписването на тези противозачатъчни от трето и четвърто поколение би трябвало да следва ам, е, становището на Европейската агенция по отношение на решението на Френската агенция да прекрати временно тези медикаменти. За мен това е грешка, защото трябва нещата да се изяснят. Това е изключително важно за всички жени в Европа, които използват този, тази форма на а, контрацепция. Благодаря, Франсуаз Линда Макейвен. Exactly. Благодаря. Исках да разбера до къде са стигнали във Франция, защото имам информация от Европейската агенция от преди няколко седмици. Никой от мъжете не остана в аудиторията. Очевидно продължават да смятат, че контрацепцията е само единствено женски проблем. Да, огледайте се, огледайте се. Към Джун Рейн имам въпрос във връзка с нейното изказване, за да се включи в протокола. Много полезна беше информацията ви за контрацептивите от първо и второ поколение. Вие заявихте, че от трето и четвърто поколение средствата имат завишен риск от тромбози правилно ли съм ви разбрала? А, и ако рискът тук е завишен в други отношения, по други показатели, дали пък не са по-добри от първо и второ поколение? Това трябва да е ясно, а, за да а, знаят жените, когато отиват в лекарския кабинет, какво да очакват. И ако само по този а, въпрос по-добри показателите на второ поколение, това достатъчно ли е то да остане? Вторият въпрос, който искам да поставя е за децентрализирането. В Франция проблемът отчасти се дължи на това, че лекарството се изписва не по предназначението, което е посочено в листовката. И тогава какво правим? Когато е, имаме показания е, извън които се предписва за други цели е, лекарството. Какво правим? В е, Франция, в е, Англия, в Германия тогава листовката може да съдържа различна информация. И това за мен е много важно. При децентрализацията се допускат такива случаи, а би трябвало потребителите да бъдат а, информирани. В някои случаи а, пише строго забранено за използване при деца. Имам предвид други е, препарати. Е, в някои страни, в други страни не е чак толкова строга забраната. И последният ми въпрос е, има ли други държави, е, които са поставили същия въпрос за контрацептивите? Освен Франция, друга страна отправила ли е запитване? Има ли държава членка, която да е докладвала неочакван страничен ефект? освен Франция. Благодаря. Записваме си е, въпросите ви. Давам думата на Мишел сега. Благодаря, госпожа председател. Искам да ви давам съвсем точни данни за Франция по молба на Линда. Първо, този скандал а, а, тръгна от едно оплакване а, на а, защото а, оплакващата а, е използвала четвърто поколение контрацептиви, след това имаше 100 а, допълнителни оплаквания. Тази сутрин а, Френската агенция по лекарствата публикува едно изследване, в което а, 4 милиона са имали 20, над 20 хиляди тромбоемболични е, инцидента, които се е, при, е, приписват на контрацептиви трето и четвърто поколение е, и между 2000 и 2011 година е, са починали приблизително 20 жени, е, което се приписва на е, трето и четвърто поколение контрацептиви. Именно за това се повдигна проблема когато се раз... видим какво става в Съединените щати, има 13 600 оплаквания срещу хапчето трето и четвърто поколение. В 2011 година а, беше а, дадена тревога защо да се дават трето и четвърто поколение контрацептиви на млади жени, които нямат проблем с пушене или с други противо, а, противопоказания. Когато Линда каза защо няма мъже, а, наистина трябва да се замислим какво трябва да се направи. Именно този въпрос трябва да задам на Ема. Каква беше трагедия? Е, трагедията е, и, и тревогата в щатите е, 13.600 оплаквания има. Това са въпросите, които искам да повдигна. След това има проблеми за Диан 35. Трябва да сме съвсем ясни. Проблема там е, че има разрешение за употреба и последните числа, които излязоха за Диан 35, има 13 000 случаи на тромбоемболични инциденти, които са регистрирани от Националната база по фармакологична бдителност. Защо? защо е необходимо оплакване, след като има такива регистрирани а, данни. Нима трябва да има смъртен случай, за да се реагира на тези проблеми. Защо става така, че тогава, когато една млада жена отиде при лекар, на ней се казва, че по-добре дайте ми второ поколение хапча, не трето и четвърто поколение. Аз имам големи проблеми с фармакологичната бдителност, защото тогава, когато, да кажем, тази млада жена а, трябва да прецени е, лекарите и професионалистите не разглеждат вторичните ефекти, пациентите не са информирани, страни, че могат също така да погледнат данните в фармакологичната бдителност, тогава има дефицит на информация за вторичните ефекти. Затова питам, защо то а, да а, как да направим така, че лекарите, гинеколозите да проучват вторичните ефекти, защото а, трябва наистина да се повиши информираността, защото има много смъртни случаи а, сред жените, използвали трето и четвърто поколение хапчета. И последно, има държави, като например Холандия, а, които не са авторизирали Диан 305. Така се случи във Франция и с медикамента Медиатор. Значи, Диан 35 е проблематична дори за лечение на акне. Тя трябва да се използва само за акне, при това много ограничено, но в никакъв случай не бива да се използва за контрацепция. Това е проблема, която, който повдигна а, Линда, а, защото има държави, които използват Диан 35 както за лечение, за контрацептивни цели, така и за лечение на акне. И а, искам да изискваме всички държави членки, а, професионалистите да а, проучат вторичните ефекти там се крие дефицита. И също така да се преразгледат хапчетата, трето и четвърто поколение. Имаме числа, както каза Франсуаз Гростет, два пъти повече за трето и четвърто поколение в сравнение с, с ам, второ поколение, особено веносна тромбоза. не разбрах има думата сега. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда по-кратка и по-малко емоционална. Но много е хубаво, че обсъждаме тук по женски въпроса. <laughs> Да, връщам се на това, което Линда каза, че мъжете очевидно не смятат, че са отговорни за методите за е, контрацепция. През последните 6 десетилетия преживяхме нещо като революция е, по отношение на противозачатъчните средства. Преди това, имало ли е възможност изобщо жените да е, по някакъв начин сами да определят дали ще раждат или няма да раждат, как ще планират изобщо развитието на семейството. В Дания се налага виждането, че третото поколение е най-вредно, най-лошо. Трябва да предприемем нещо. <clears throat> Трябва да информираме и лекарите, за да са наясно с рисковете. Но в крайна сметка става дума за а, хормонален препарат. И очевидно това не е единствения хормонален препарат, който се предписва на жените. Нека обаче да попитам. Имаме ли ясна статистика, имаме ли е, точни данни, които да говорят за това, че има риск от е, ракови заболявания, от е, е емболии, е, тромбози, а как изглеждат нещата във връзка в сравнение с алкохол, да кажем, наркотици и други медикаменти? Там също има множество рискове от съсиреци. Има ли някаква сравнителна статистика, сравнителни изследвания за това как се увеличава рискът е, при комбинация, да кажем, на медикаментите с е, алкохол и така нататък? Е, Дагмар Ротберн. Господин, госпожо председател, аз се питам всъщност какво точно а, а, смятаме да предприемем тук? Би трябвало да се вгледаме в проблемите е, в Европейския съюз. Е, е, аз не смятам, че ние трябва да обсъждаме проблемите на Френската агенция за безопасност на лекарствените средства. Ако а, вие не можете да се справите на национално равнище с, с проблема и ако смятате, че авторизираният орган всъщност не е в състояние да го направи, тогава направете нещо на национално равнище. Но вече от много десетилетия знаем, че е, комбинираните противозачатъчни средства е, от е, трето, от четвърто поколение крият рискове. Определени рискове за здравето на жените, свързани и с емболии, и с ракови заболявания. И естествено, че трябва да е, са информирани медиците, които предписват такива средства, е, за да имат предвид страничните явления, но не можем е, по принцип да отречем всички противозачатъчни средства. Впрочем, всеки препарат, всяко лекарство има някакви странични действия. И естествено, че когато решавам да взимам някакъв медикамент, аз по предписание от лекаря, зная, че има странични ефекти, но в някои случаи, въпреки всичко, се налага да го взимам. Въпросът е въпрос на медицинско решение от страна на лекаря и от пациента, естествено. Така че аз мятам, че естествено първо националните компетентни органи би трябвало да поемат отговорността и да извършат съответните изследвания на европейско равнище, естествено, също Ема носи отговорност, но за момента Ема все още не е свързана с този случай и не би трябвало да и търсим отговорност. Става дума за проблеми, да кажем, в компетентния орган на една държава. В една държава, да кажем, медикаментът се използва против акне, т.е. за някакъв вид кожни заболявания. В друга държава член се използва за като противозачатъчно средство и така е разрешен медикамент и е пуснат в търговската мрежа. Това наистина е объркващо, но за момента все още става дума за проблеми в отделните държави членки. Естествено, че в никакъв случай не би трябвало да се поощрява едно такова действие, когато става дума за препарат, който е очевидно за дерматологични цели, да се изписва като противозачатъчно средство и да се препоръчва по този начин на жените. Това е, е, неприемлива практика, но е, в крайна сметка в е, обясненията към лекарствата, към, в листовката е, е записано, че препаратът е срещу акне, така че това е, за съжаление, много разпространена практика. Независимо от това какво е написано в листавката и за какво е разрешен препарата, той се предписва и се използва и за други цели. А, много често се случва а, медиците да изписват а, такива препарати, като само казват, да кажем, а, детето е на 10 години, да кажем, момичето е на 10 години, затова половин доза, а не а, а, дозата за възрастен. Макар, че а, а, препаратът не е предназначен точно за това заболяване. но в този случай съм категорична. Френските компетентни органи си носят цялата отговорност – а това не изключва естествено възможността съответните е, компетентни органи е, и на европейско равнище да се занимаят с е, проблемите и да проследят процесите. Това се отнася както за Комитета за използване на медицински продукти в хуманната медицина, така и в прак, но не можем да е, отречем е, отговорността на националните компетентни органи. Е, в е, е този случай е, аз не мога да разбера е, какво е, общо имат, да кажем, компетентните органи в останалите държави с решенията на холандския или на френския компетентен орган. Фармакологичната е, бдителност е, е тема, която не предвижда подобна процедура, като тази, е, за която става дума тук. Трябва да сме съвсем честни. Е, фармакологичната бдителност е, всъщност е, е, обхваща най-вече страничните ефекти, страничното действие на лекарствените средства. А в случая става дума за комбинация, да кажем, с алкохол, наркотици и така нататък, с определен, определен начин на живот. Еми, ако това е записано и вие го знаете, не дайте да го правите или не взимайте препарата но инак е, ежедневно се сблъскваме с проблема препарати е, да се предписват независимо от това какво е, е предназначението на медика, медикамента и очевидно трябва да се предприемат някакви а, мерки в това отношение, но компетенциите са най-вече на национално равнище и, и националните компетентни органи трябва да си поемат отговорността. Благодаря на Дагмар. Род Перент. Естер има думата. Благодаря, госпожо председател. Както вече заяви Линда Макава, в залата сме само жени и това е част от проблема. Щом като се говори за противозачатъчни, оставяме жените. Мисля, че трябва да измине много дълъг път, докато осъзнаем проблема. В Нидерландия милиони и половина жени вземат противозачатъчни таблетки. И чухме много добре какво каза Дагмар за процедурите. Жените обаче нямат реална полза от това. Чуват, че във Франция има скандал. Казва се, че винаги се е знаело какъв е проблемът. Посочва се, че проблемът е, е с хапчетата трето и четвърто е, поколение, но канцерогенността на трето и четвърто поколение е по-ниска спрямо предишните поколения. Тук става дума за друг е, ефект – и мисля, че няма да стигнем до никъде, ако се продължава този сблъсък между национални и европейски процедури. В този разнобой, мисля, че Европейската агенция по лекарства трябва да определи какво се прави на европейско равнище. Тук има три важни момента. Научни изследвания – изписване на лекарства по рецепта и пазарно поведение на а, субектите. Ако погледнем научните изследвания, много впечатляващо е, че изследванията на тромбозите се финансират от бранша. И оттам констатациите са, че рискът е малък, ако не дори пренебрежим. Независимите изследвания от друга страна обаче – бият тревога и казват, че имаме трикратно или четирикратно увеличение на риска на 100 000 жени. Мисля, че от агенцията следва да разпространят ясна информация, за да няма двусмислие какъв точно е риска при трето и четвърто поколение. Второ, поведението на лекарите при изписване на лекарства. В Нидерландия противозачатъчни се изписват не от гинеколога, а от общо практикуващия лекар, който идва, поглеждате, мери ти кръвното евентуално и ти предписва едно или друго а, хапче. Когато момичетата навършат 16-17 години, до първата цитона маска, която се взема а, по а, националното законодателство а, на 35 годишна а, възраст, а, се а, предписват противозачатъчни а, таблетки от а, общо практикуващия лекар. В този дълъг период, години наред, изобщо не се правят а, а, изследвания. А, Предписват се безразборно хапчета и те се приемат от а, жените. А същевременно би трябвало специализирана информация да се предостави на пациентите, което е извън компетенциите на общопрактикуващите лекари. Извършени са редица изследвания за процедурите за изписване на лекарства. Академичните изследвания разкриват, че средствата от трето и четвърто поколение трябва да бъдат изследвани ясно, за да се види кое е доказан страничен или нежелан ефект и кое е просто предубеждение. Няма данни в наръчника за лекарствените средства по този въпрос. Като че ли в момента а, е, има нагласа да се предпочитат а, е, средствата от второ поколение. Има ясна съпротива срещу а, е, лекарственото средство Даян 35, но по отношение на останалите, общо практикуващите като че ли предпочитат да се презастраховат и да предписват а, второ поколение таблетки. Общо практикуващите лекари трябва да са наясно, че не са за предпочитане второто поколение а, е, средства. И а, е, тук Европейската агенция по лекарствата а, е, трябва да е наясно по какъв начин а, се предписват лекарствени а, средства и дали са достатъчно добре информирани лекарите за Нидерландия и изобщо практикуващите там има голяма въпросителна. И най-сетне, защо говорим за Даян 35, а не за Ясмин? Тук имаме друг препарат, който е от четвърто поколение. Ако попитаме жените, те казват, о, аз предпочитам примерно ясмин, защото то е по-леко, не а, вреди толкова, не се а, натрупват излишни килограми от него. Но а, тази реклама а, трябваше да бъде оттеглена и а, трябваше да се плати обещетение в а, размер на а, 1 милиард и 200 а, милиона, защото това беше реклама, която въвеждаше в заблуда потребителя. Имам предвид рекламната кампания за Ясмин. Защото а, бяха проведени а, само лабораторни опити а, с мишки, и на тази основа излезе рекламното послание, че не се напълнява от ясмин. Но е, помислете си, едно 17 годишно момиче много повече се интересува от това дали ще надебелее, ако почне да взема е, противозачатъчната таблетка, в сравнение е, с е, това дали се завишава риска от тромбоемболия. И ако в интернет направим преглед на различните възможности за контрацепция, ако напишем контрацепция.nl, т.е. ако потърсим в нидерландските сайтове каква е информацията по въпроса, в интернет ще видим, че лекарствата, които се изписват по рецептата, не бива да се рекламират по този начин. Трябва да се предоставя най-актуалната информация. И това въжи и за Ясмин, за препарата, който се е, рекламираше с това, че изчиства кожата, от него не се напълнява и така нататък. И затова въпросът ми е към комисията. Какво възнамарявате е, да се е, направи от страна на търсенето? Защото много опасно е, че се търсят продуктите, които не са толкова безопасни в сравнение с други. Съжалявам, че толкова дълго време говорих, но е много важно да се реагира адекватно от всички институции. Благодаря. Благодаря, наистина бяхте по-дългичка е, е, речта ви, но какво да направим? Няма да успеем, ако всички желаят толкова дълго да говорят. Благодаря, госпожо председател. Струва ми се, че много от нещата, които възнамерявах да кажа, вече са казани. Някои от моите колеги споменаха, че контрацептивните е, средства е, имат е, странични действия, но Обикновено започваме да действаме едва когато ситуацията започне да придобива драматичен характер. И се появят публикации, които са толкова е, фрапиращи и сигнификантни, че е, не можете да не реагирате. Ето, че е, вече се говори за е, смъртни случаи и има данни, че може да се направи такава връзка. Не, много важно е да се заостри вниманието на медиците, на практикуващите медици, е, да е, отчитат страничните действия. Млади хора, които имат, да кажем, някакви нарушения в сърдечната дейност или е, са изкарали инсулт и така нататък, е, много често могат да се окажат жертва именно на е, подобен противозачатъчен препарат, при който не са отчетени страничните действия. А, сега идеалното положение би било едно, една девойка или млада жена да се консултира с специалист. В някои страни е, първият контакт е с гинеколог, в някои други страни, както е, чухме, общо практикуващият лекар. Но при всички положения трябва е, медикът, практикуващият медик да бъде в състояние да обхване абсолютно всички рискове. И да отчита страничните действия на лекарството. А също време аз знае, че в е, немалко държави членки е, вие можете е, без рецепта да купите противозачатъчно средство. Основавайки се, опирайки се единствено на информацията в интернет, а в интернет можете да намерите и много заблуждаваща, невярна информация. Това, което според мен действително представлява голям проблем, е, че лекарите, за съжаление, не, не, очевидно не са осъзнали сериозността на проблемите и е, проистичащи най-вече от е, някои странични действия на лекарствата. Аз е, е, мисля, че би трябвало да помислим за някакви е, действия на европейско равнище. Може би е, това не трябва да бъде някаква стриктна задължителна норма, но по отношение на определени медикаменти, но да кажем, че средствата, противозачатъчните средства трябва да се предписват от определени специалисти, да кажем гинеколози. Това би могло да бъде е, европейската правна норма. Естествено, че трябва да се имат предвид е, и е, особеностите в здравния статус, е, генетичните е, е особености на организма, да кажем някаква предразположеност семейна или друга, която във връзка с определен медикамент да доведе до, за съжаление, нежелани реакции. Но фармакологичната промишленост би трябвало съответно да помисли за точното обозначаване на всички действия в листавките. И това е въпрос и на разрешителна процедура, естествено. Когато говорим за противозачатъчните средства, се сещам и за ендокринните дисруптори, веществата, които нарушават ендокринната система и нейното действие. И мисля, че би трябвало да помислим за това да изготвяме доклади, подобни на годишните доклади в Швеция, в който именно по отношение на фармакологичната бдителност са изредени в списъци всички лекарства, които могат да дават така, дават основания за много съмнения във връзка с страничните действия. Благодаря. Благодаря на, на Заборска. Още е, три е, допълнителни изказвания. Госпожа Гростет, госпожа Ривази и госпожа Първанова. Ще чуем и трите колежки. Много ви моля, все пак бъдете кратки. По една минута. Е, е Благодаря съвсем набързо. Е, аз мисля, че трябва да се каже, че това е скандал. Във Франция в момента има оплакване и на базата на, тази, на това оплакване има един министр, който пани, се паникьоса и изведнъж поиска да се прекрати временно това лекарство и имаше една агенция, която реагира и се зира веднага Европейската агенция по лекарствата. Съгласна съм с Дагмар, че всички жени в Европейския съюз не би трябвало да се плашат. Диан 35 е медикамент предназначен за третиране на акне. Това е едно кратко лечение. Не става дума да се третира акнето, да се лекува акне в продължение на години. Просто не можем да говорим за скандал. Още от самото начало всички ние сме знаели, че има риск професионалистите, които предписват медикамента, естествено трябва да поемат отговорността. Благодаря. Аз искам да отговоря на а, много изказвания. Проблема с хапчетата не е френски проблем. Той засяга цяла Европа, защото говорим за хапче трето и четвърто а, поколение, което не засяга само Франция. Говореше се за данни за други държави членки. Първо се каза, че има Дефицитна информация, е, лекарите, които предписват е, е, не са гинеколози, защото гинеколозите са много по отговорни. Те предписват трето и четвърто поколение. Но да се върнем назад. Въпрос не става дума за централно разрешаване, авторизация. Не става дума само на е, реакцията на ЕМА. Става дума за нова оценка на рисковете. Не трябва да бъде нещо друго, освен информация, която идва от фармацевтичните, фармакологичните агенции. Трябва да се отчетат а, страничните ефекти, за да може наистина да не остане проблема само в фармако а, а, лабораториите за фармакодиетелност. Госпожа Парванова, благодаря. Понякога е добре да човек да остане, да остане последен. Аз лично смятам, а, а, обмислих какво причини тази дискусия, какво може да направим ние като законодатели, намесвайки се в този проблем. Струва ми се, че има различни видове проблеми. Единия се случва поради масивното, широко използване на контрацептивите, Другия проблем е резултат от липсата на добри медицински практики в редица държави. Трети проблем идва от непредписването на тези медикаменти. И четвърто, поради различни проблеми, свързани с, с хормони в питейната вода и дори в океаните. Аз мисля, че основният проблем става, проистича от това, че контрацептивите вече са въпрос на стил на живот. Те биват предписвани от различни лекари, от общ като практикуващи лекари и от гинеколози. Или те може би дори не са, не са предписвани, защото съм убедена, че в много държави членки може да отидете в аптеката и да си купите противозачатъчно. Много трудно да се проследи предписването на медикаментите. Тук не става дума и за предписване на медикамент, защото е, противозачатъчните средства са въпрос на стил на живот. Консултации с пациентите трябва да се провеждат обсъждат с оглед на страничните ефекти. Дагмар спомена за а, разрешителните за употреба. Ние като парламент обаче, ние трябва да се намесим. В момента сме в края на клиничните изследвания, защото повечето от случаите, които бяха проучени за третото и четвъртото поколение, се прилагат на много ограничен брой доброволци в клиничните изследвания, защото клиничните изследвания изследвания обикновено се а, правят от заинтересовани лица. Следователно, а, трябва да има а, разпоредба, според която след клиничните изследвания би трябвало да бъдат а, национална отговорност. И накрая прозрачността. Защо някой от контрацептивите трето и четвърто а, поколение не фигурират в националните списъци за, рамбурсирани, за рамбурсиране. И аз искам да кажа, че ако не настояваме тук върху промените, ще продължаваме да говорим не само за контрацептивите, но и за високорискови медикаменти, с, с неконкурентни пазарни практики на фармако, фармакологичните институции. Благодаря за този отличен и много информативен дебат. Ще чуем още веднъж естествено и нашите специалисти, които сме поканили. Важно бе при всички положения да чуем мнението на медиците в нашата комисия, както много от вас споменаха, става дума вече за един продукт, който съпътства живота на жените. Е, който показва един определен стил на, е, на живот. Е, всичко това, естествено, е изключително важно и то трябва да се осъзнае и от фармакологичните предприятия. Лекарите, не само в фармацевтичната индустрия, лекарите най-вече носят тази отговорност. Аз винаги съм се е, чудила, когато моята дъщеря, например, 13-14 годишна, идва с е, рецепта, изписана от лекар за противозачатъчно средство, което казва, не, не ми трябва, за да не зачевам, а просто защото помагало при болки, постменструални или пременструални болки. Е, едва ли имаме възможност да се спрем на всички е, индивидуални коментари, но е, при всички положения е, въпросът е много сложен, е, той е много комплексен и на всяка цена ние трябва да проследим темата на е, европейско равнище и на национално равнище е, медикаментите би трябвало да е, се взимат едва след като сте консултирали вашият специалист или е, вашият общо практикуващ лекар, вашето GP и той е преценил на базата на цялата информация, с която разполага един медик за вашето състояние и за е, медикаментите, кое е най-доброто за вас. Това е изключително важно. Е, да се наложи като е, практика, от която да няма отклонения във всички държави членки. Естествено, регулаторните органи би трябвало да имат много съществена, важна информация и много детайлна информация за страничните действия на всеки медикамент. Е, е, в крайна сметка, е, необходимо ли ни е ново законодателство? Очевидно, някакви изменения от правен характер са необходими, но при всички положения и по отношение на пускането на пазара, на разрешаването на лекарствените средства, трябва да се помисли дали сега действащото законодателство е достатъчно. Комисията при всички положения трябва да проследи както по отношение на комбинираните контрацептиви, така и по отношение на Даян 35. Как ще приключи е, процеса на проверка и оценка? Ще е, имаме предвид всичко това, ще е, проследим и процеса на пускане на пазара на контрацептивите изобщо. Ние Разполагаме с едни препоръки от 2001 година е, във връзка с е, така, информацията за е, пусканите на пазара лекарствени средства, за начина по който са описани действията, страничните действия и така нататък. Естествено, държавите членки имат своите компетенции и те е, могат да предприемат определени действия на своята територия. Но в момента, в който ни информират за някакви наредности или за е, недостатъчно уредена процедура във връзка с определен е, медикамент или с действие на представители на фармацевтичната индустрия, ние можем да предприемем някакви действия професионално трябва да помислим за това как ще действаме. Имаме експертна група, която ще работи по тези въпроси. Естествено, ние сме заинтересовани да приключат процесите бързо и да дадат надежна информация, така че да можем да се опрем на нея. Естествено, веднага ще ви прехвърлим тази информация и на вас. Благодаря, госпожо, господин Вотон, госпожа Рейн има думата. Да, аз ще се опитам да отговоря на някои конкретни въпроси. Госпожа Гростет е, поиска в съкратени срокове да се работи, като имам предвид, че вече по 9 съставки сме отметнали работата си, е, ще излезем скоро с окончателното становище. Много внимателно трябва да се види е, какви са доказателствата за поносимостта. Е, за някои жени поносимостта към трето и четвърто поколение е по-добра, отколкото първо и второ поколение. Е, тъй като се предписват не само по посочените в листовката и етикета показания някои е, средства, тук трябва да се види каква ще е процедурата. Е, страни, в които възникнаха проблеми, следят отблизо как се развиват събитията в САЩ, защото и там, както и в Нидерландия, се появяват сведения за проблеми подобни на френския с Даян 35. Чухте от господин Вутио колко много усилия се полагат. В момента всяка държава членка има задължението да предприема необходимите мерки за докладване и за информиране на широката общественост и на пациентите. Огромни са средствата, които се предвиждат за тази цел. Вие говорихте и за информиране на лекарите. Това също трябва да има много висок приоритет. Депутата от е, Дания попита дали имаме статистика и сравнителни изследвания при е, други показания за други лекарствени е, средства. Ще ви предоставя всичко, което имаме. Госпожа Рок Берент говори за последователността при мерките за намаляване до минимум на риска. Мисля, че господин Вутион ви отговори. Депутатът от е, Нидерландия наблегна на необходимостта от независими изследвания и за събиране на възможно най-добрите доказателства. Поведението на лекарите, които предписват съответните е, средства, е, също е, се изследва и във всички случаи от е, гледна точка на пазара би трябвало да има общи правни изисквания или най-малкото да се прилага по един и същи начин законодателството за рекламата. Що се отнася до използването на е, лекарства извън посочените в листовката е, показания, мисля, че добре беше заострено вниманието на е, генетичните фактори. И най-сетне смятам, че е много полезно да се е, помисли какви е, изследвания би трябвало да се провеждат и след издаването на разрешително запускане на пазара. Това ще ни даде нови познания и ще актуализира подхода ни с оглед на гарантирането на безопасността на лекарствените средства. Благодаря. Благодаря ви за участието, тъй като няма време за обобщение. Ще бъде съвсем кратка. Комисията може би желая да каже няколко думи. Ще отговоря съвсем накратко на някои от въпросите, отнесени към Европейската комисия какви са централните компетенции, какви са националните компетенции. В това отношение се поискаха така разяснения и действия. Смятам, че ще бъде най-добре да контролираме риска, ако действаме по пътя на хармонизацията по отношение на пускането на пазара, издаването на разрешения за медикаменти. Това ще бъде най-положително, според мен, като резултат. В момента обаче държавите членки са отговорни, е, техни са компетенциите. Е, контролът е в ръцете на е, държавите членки. По отношение на маркетинга и практиките на пазара също трябва да подчертая националната отговорност в този случай. Що се отнася до това как точно да се предписват лекарствата и дали да, да могат да се закупуват и лекарствени средства без да са предписани от лекаря, т.е. без рецепта. Има разлика в практиките на отделните държави членки. За, за момента държавите членки са компетентни по тези въпроси, но аз мисля, че трябва да помислим за хармонизация в това отношение. Във всеки случай, е, добрата практика е, на практикуващите медици, е, включително и по отношение на предписването на медикаментите е най-същественото, струва ми се, но бихме могли преди да се стигне до някакви законодателни инициативи, е, за да подобрим нещата на европейско равнище, най-вече да информираме много точно е, лекарите в нашите държави членки, за да имат предвид, когато предписват определени медикаменти за рисковете. Благодаря много. Ана Заборска би желала да зададе един последен въпрос. Съвсем само едно изречение аз предлагам да се включи публично изслушване в дневния ред. Това е открит въпрос и ще можем допълнително да го обсъждаме. Благодаря. Е, мисля, че е, ще се вземе решение в рамките на парламентарната комисия. Координаторите ще помислят по тези въпроси, също ръководството. Във всеки случай благодаря за тази много е, актуална и полезна дискусия. Благодаря на представителите и на Агенцията за лекарствени средства на Европейския съюз и на представителката на комисията, на всички депутати, които активно участваха. Приключваме с това заседание. Напомням ви, че в 14.30 е, започваме с е, общото заседание с представители на национални парламенти, така че вземете всички ваши документи и папки от банките. Започваме след обед половин час по-рано. Не забравяйте.